Bon, on va commencer. Hein. Bien, chers collègues, mesdames, messieurs, je vous invite. И така, скъпи колеги, много ви моля, заемете местата си. Академичният четвърт час приключи. Започваме нашето заседание. Дневният ред. Разполагате с него. Смятаме ли, че е прият. Имам няколко съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите вчера. Първо, направихме няколко незначения, свързани с промяната на регламента по повод междинния преглед на МФР и междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина, бюджетното сътрудничество, сътрудничество в областта на бюджета с цел по-добро управление, мобилизиране на маржа за спешни случаи и различните а, изменения с съдокладчици госпожа Тома, господин Олбрихт, общ бюджет на Съюза. Ще приложим член 50, 55 а, съвместно с Комисията по бюджетен контрол. Трябва да посочиме докладчик относно продължение е, време, времетраенето на функционирането Европейския фонд за стратегически инвестиции. и е, за консултативният е, център към фонда и Докладчик на тази тема ще бъде Хосе Мануел Фернандеш. Европейски фонд за устойчиво развитие и а, гаранционния фонд. Ние сме водеща комисия и ще посочим докладчик от ЕНП, т.е. групата на ЕНП ще посочи докладчик. Европейската инвестиционна банка и загубите вследствие финансиране на проекти извън Европейския съюз. Госпожа Забал ще бъде нашият докладчик. Гаранционен фонд за важна дейност. Докладчик от социалистите и демократите. Становище от, относно интернет в е, в е, регионите, ГОЕ и координаторите също така приеха графика за заседанията за 2017 година, както и следващите посещения. Тунис от 20 до 24 февруари в Палестина, от 22 до 26 май и Ирландия 17 19 юли, като това са тюркуазените седмици. Координаторите също така решиха през 2017 година да работим по подготовката на МФР след 2020 година. Госпожа Тома и господин Олбрихт ще отговарят за тази дейност. Финансиране на европейските инвестиционни и структурни фондове и връзката между тези фондове и другите инвестиционни фондове. Господин Фернандес финанс... финансиране от Европейската Централна банка, госпожа Забал, изслед... изследване на финансирането от а, националните и а, европейския бюджет на годишните прегледи. Аз съм докладчик. От ОСП господин Али, господин Ашвард, изследване за възможност, възможността да се финансират проекти, използват, използвайки иновативни технологии и предоставяне на грантове в някои отрасли. Госпожа Забал в дали искаме също така да разгледаме изследването от 2012 година с относно използването на макроекономическите инструменти и искаме ли да има допълнителни изследвания относно финансирането от бю, бю, бюджета днес. Господин Фернандес ще отговаря за тази дейност. Господин Фер... Координаторите решиха да посочат господин Негреско като координатор към мрежата за петиции и госпожа Гаримберг ще бъде с неговото, негова помощница, колкото до под, подновяване мандата на специалния пратеник на Европейския съюз за, под, за подпомагане на мирният процес в Колумбия. Няма да искаме обмен обмен на мнение по силата на член 123. Това са решенията взети от координаторите по време на вчерашното им заседание. Това са съобщанията, които трябваше да направя. Получили сте също така проекто протоколите от заседанията от 29 юни, 14 септември и 15 септември. Имате ли някои възражения относно формулирането на протоколите? След като няма възражение, приемаме протоколите и сега се връщаме към една основна за нас тема. промените в многогодишната финансова рамка и изменение на финансовият регламент. Координаторите обсъдиха тази тема вчера. В един момент се опасявахме, че няма да можем до да а, обсъждаме проблема с, а, съвета в присъствието на госпожа Георгиева, но благодарение на а, португалската дипломация госпожа Георгиева отново ще бъде сред нас Макар, че смятахме, че госпожа Георгиева има всички качества, за да стане генерален секретар на ОНЕ, но от друга страна а, от две години оценяваме нейният ангажимент в а, този ресор, така че с радост мога да обявя, че госпожа Георгиева е отново сред нас. И сега давам думата на нашите съдокладчици господин Олбрихт и госпожа Тома. Благодаря, господин председател. Бих искал да информирам членовете на а, комисията за процеса на реформи извърш... за МФР. А, по силата на регламента е необходимо да да се направи е, междинен преглед след изборите и ние като членове на парламента предложихме през юли след много заседания, анализи и обсъждания представихме нашата политическа позиция, съгласно която смятаме, че е необходимо да се направи преразглеждане. Тоест, смятаме, че подобно преразглеждане трябва да се състои и предлагаме да се преразгледат таваните, инструментите за гъвкавост и новите механизми, свързани с излишъка. Комисията ни информира, че крайния срок за внасяне на становище от комисията е декември 2016 година, но комисията излезе вече с предложение през септември и и се смята, че решенията на комисията и одобряването от страна на парламента ще могат да приключат до края на декември 2016 година. Това ще също така ще трябва да работим по бюджет 2017, промени за МФР и промяна в регламента. Така че ние предлагаме с госпожа Тома да реагираме бързо и да излезем с становище относно предложението или позицията на комисията. Трябва да реагираме много бързо, защото ако целта е нещата да приключат до декември, е, трябва да обсъдиме е, този въпрос по време на пленарното заседание в през октомври, т.е. след две седмици. Така че Утре ще представиме проекто предложение, готово, готов текст на проекто предложение. днес бихме искали да а, съобщиме някои опорни точки на нашето предложение. Бихме искали да припомним на всички съдържанието на нашето предложение от юли и да сравниме някои от предложенията на парламента с предложенията на комисията, защото позицията на съвета може да не е в съзвучие с тези предложения. И съвета може да каже да и в такъв случай ще, ще имаме а, процедура на, за помиряване, а съвета може и да каже не и тогава ние не можем да кажем нищо повече. Така че ние предлагаме да използваме инструмента, с който разполагаме, т.е. инструмента 2017 и да свържем нещата, като по този начин настояваме пред съвета да се извърши наистина преразглеждане, като всъщност това преразглеждане е, ще е, бъде включено в бюджета 2017. Тоест, ако съвета не иска да извърши преразглеждане, трябва да сме готови и да отстояваме много силно нашата позиция относно бюджет 2017. А ако в предложението на комисията е се съдържа предложение за преразглеждане. Това за нас е важно. Но същевременно също така трябва да, да, да заявиме, че съжаляваме, че нашите предложения относно таваните не са изцяло взете предвид. В нашето предложение е, от юли ние предлагаме тези промени за 1А, 1Б, 3 и 4, защото е, само това ще ни даде възможността да постигнем своите цели. Имаме точно определени приоритети, но не разполагаме с необходимите средства, така че този проблем може да се реши чрез промяна в, промени в таваните. Също така имаше съкръщения на средства от Хоризонт 2020 и свързване на Европа. и ние в нашето предложение се се съдържат предложения за финансиране на нивата за 2014 и 2015 година, като, като същевременно се осигурят средства за решаване на кризата, свързана с миграцията и е, беженците. Така че ние с госпожа Тома заявяваме, че сме доволни от това, че ще има преразглеждане, но не сме удовлетворени от размера на промените и недостатъчното гъвкавост спрямо таваните и съкръщенията, свързани с Хоризонт 2020 и свързане на Европа. Така че госпожа Тома ще ви представи опорните точки, които ще се съдържат в проекто резолюцията. Госпожа Тома има думата, казва председател. Мерси, господин президент. Благодаря ви, господин председател. Както каза и господин Олбрихт, разглеждаме една резолюция, която се приема по спешната процедура. Т.е. това ще бъде една много кратка резолюция, защото искаме тя да бъде възможно най-ефикасна. А за целта се опитваме да отразим позицията приета от парламента, позицията на Европейската комисия и по редица въпроси отчасти сме удовлетворени, но отчасти продължаваме да се придържаме към нашите изисквания. По инструментите за гъвкавост припомняме едно отдавна поставено искане на Европейския парламент, а именно специалните инструменти да не се е, смятат за част от е, таваните, т.е. да не се втовдяват в рамките на таваните. В противен случай само ще се влуши кризата с кредитите за плащания и на практика плащанията няма как да бъдат покрити, ако се вземе предвид в таваните и специалните инструменти. Припомняме този факт и припомняме, че тук няма уточнение от страна на Европейската комисия. Отново по въпроса за инструментите за гъвкавост, разбира се, радваме се на предложенията за гъвкавост, в частност при изискванията за използването на общия марш за плати задължения. Също така подкрепям предложението инструментът за гъвкавост и резерва за непредвидени обстоятелства да бъдат разширени и засилени но въпреки това не се стига до е, сумите, които бяха гласувани от Европейски парламент през юли тази година, именно отвояване на предвидените средства. По въпроса за помощта за плащане, което допълва резерва на Европейския съюз за кризи. И тук, между другото, се радваме, че предложението на Европейския парламент за създаване на този резерв за кризи беше прият от Европейската комисия отново ние не разполагаме тук с пряка законодателна инициатива, но на практика успяваме да прекараме своите предложения чрез законодателните, чрез резолюциите, които представляват законодателни инициативи или резолюция по собствена инициатива. Отново припомняме, че основната цел на, Европе... на бюджет на Европейския съюз е той да бъде е, изпълнен изцяло и използван напълно. На и платите задължения показва само, че бюджета не се използва достатъчно ефективно. Ето защо не смятаме, че резерва за кризи може да бъде изграден само от отказаните поети задължения, защото в противен случай очевидно няма да има необходимите средства в този резерв. Радвам също така на продължението за посяване на финансовият регламент, защото, както беше подчертано и в доклада по собствена инициатива, инициатива в контекста на настоящата многодишна финансова рамка, или имаше проблеми с, с започването на изпълнението, или имаше проблеми с недостатъчно освояване на средствата по структурните фондове, които доведаха до сериозни проблеми. Ето защо според нас е важно да се съсредоточим и върху опростяването. Разбира се, парламента ще разгледа и предложението за разширяване на обхвата на фонда за гаранция на инвестициите. Няма да разгледаме подробно този нов фонд за гаранции в рамките на тази резолюция. Със сигурност ще има и други доклади, които ще бъдат посветени на ЕФСИ, но все пак изискваме в резолюцията ясно да бъдат отразени финансови, финансовото отражение на този гаранционен фонд. Като докладчик по бюджета и докладчик по разглеждането на МФР. И аз подобно на колегата Обрихт искам да обвържа бюджета за 2017 година с реформата на МФР, така че трябва отношението върху бюджета да бъде много ясно, нещо, което все още не е достатъчно добре отразено в доклада. В заключение, резолюцията би трябвало също така да вземе предвид и подготовката на МФР след 2020 година. Вече го посочихме в доклада по собствена инициатива и продължаваме да се придържаме към същото становище, а именно ангажиментите, които ще поеме съвета в рамките на тези преговори, се надяваме да доведат и до поемане на ангажименти за МФР след 2020 година и припомняме отново предложенията си по въпроса за продължителността или, например, въпроса за доверителните фондове и опасността за опасно изваждане на всички тези финансови инструменти от бюджета, вън от бюджета на Европейския съюз и разбира се собствените ресурси, които са задължително правително условие за постигнато на един бюджет на Европейския съюз, който да е достоен за това име. Благодаря ви. Утре ще получим проекто резолюцията ви. Тя ще бъде разгледана на пленарното заседание и ще бъде гласувана. през последните седмици на месец октомври, когато ще бъде пленалното ни заседание в Страсбург. Alors, demain, c'est pas 12h10, c'est le 12 octobre. <laughs> Mise à disposition du projet. Утре на 12 октомври ще бъде представена проекта в резолюцията утре, но в колко часа? Крайния euh, le délai limite pour le... Крайният срок за внасяне на изменения е 14 октомври в 12 на обяд, т.е. в петък в 12 на обяд. На 24 октомври ще заседаваме в Страсбург и комисията по бюджети ще гласува проекторезолюцията. А проекторезолюцията ще бъде подложена на дебат и ще бъде гласувана на 26 и 27 октомври. По а, съобщенията, които споделиха с нас колегите Обрихт и Тома, ви давам думата. Кой иска думата? Господин Фернандес. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на колегите съдокладчици за отлично свършената работа, както и за работата свършена от Европейската комисия. Продължението, което ни беше представено, Европейската комисия е добра отправна точка за по-нататъчните преговори и от гледна точка на парламента, разбира се, не сме напълно удовлетворени от това предложение, но все пак, пак казвам, тя може да се окаже, това предложение може да се окаже добра отправна точка за постигане на компромис. Изхождаме от принципа, че всички са съгласни, включително и съвета, че трябва да бъде преразгледана МФР. Но имаме нужда от преразглеждане на МФР и парламента не може сам да го извърши. Имаме интерес да подходим към това преразглеждане въз основа на предложението на Европейският съвет, на съвета. Очевидно е, че имаме нужда от опосяване на правилата, Имаме нужда и от по-добро разходване на средствата и доказателство за това са поредицата от проекти с коригиращи бюджети. Днес ще разглеждаме ПКБ 4 за тази година. Очевидно е, че процеса на преразглеждане от от а, страна на съвета не напредва с курса, като който бихме искали и би трябва отново да припомня на съвета, че не може да губи авторитета си под европейските граждани. Съветът е поел ангажимент пред своите граждани и единственото, което може да направи парламента е да гарантира, че ангажиментите поети от Европейският съвет наистина се спазват. А аз лично съм твърдо убеден, че съвета ще ни отговори положително и ще удържи на платите си ангажименти. Защото ние това искаме по същество, именно при разглеждането на МФР. Разполагаме с рамката за 2014-2020 година, която всъщност е по-скромна от предишната рамка. А ние искаме просто да се превърне действителност вече поетият ангажимент. Тоест не искаме ангажиментите поети по отношение на предприятията, на младите хора, на селските стопани, на регионите, че искаме всички тези поети ангажименти да бъдат а, изпълнени. На първо място трябва да заявим, че самите държави членки трябваше да си свършат работата. Което значи, поне според мен, че държавите членки трябваше поне в някаква степен да споделят амбициите на Европейският парламент. Ето защо посланието, което искаме да отправим е доста просто. Искаме ангажиментите да се предлагат 2014-2020 година да бъдат спазани. А за целта имаме нужда от гъвкавост. А в някои случаи, вероятно, ще трябва да се преразгледат отделни елементи. Съвета, например, предложи да се подготви инициативата за младежка заетост за 2014-2015 година се предвиждаха около 15 милиарда евро за целта. А какво означава това? Ами, значи, че съвета ясно, пога... с... ясно сам призна, че средствата заделени за инициативата за младежка заето за периода 2014-2020 година са недостатъчни. Да, разполагаме с тези 6 милиарда евро, за което трябваше да бъдат отпуснати допълнителни средства, за да може да постигнем заложените цели, да постигнем компромис с съвета. Така че това, което не искаме от съвета е всички тези декларации, всички тези обещания да се превърнат в конкретни действия. И тук си спомням декларацията на Шуман, а именно, че солидарността истинската солидарност минава през конкретни де- действия. Така че нека да се вдъхновим и ние от а, декларацията на Шумен и да заявим, че големите обещания на съвета трябва да се превърнат в конкретни действия и да бъдат отразени черно на бяло в бюджета. Надяваме се и съвета да сподели нашето мнение, а именно, че е предложението на Европейската комисия е добра отправна точка, но искаме да я го надхвърлим, за да отговорим на очакванията на гражданите. Благодаря ви за обещаващите, за окоръжаващите думи. Qui, qui prête à, все още сме в началната фаза, която ни позволява известно само, самодоволство и надежди. Надявам се този период да продължи. Господин Марагал има думата. Благодаря ви, господин председател. Чухме, след като чухме господин Фернандес, мисля, че всички вече сме окоръжени да продължим нататък. Това, което ни казаха госпожа Тома и господин Олбрехт е съвсем ясно. Да отговаря и на позицията заета вчера на заседанието на координаторите. Бих е, искал само да добавя следното. Преговорите за 2016-2017 година са много добра възможност, от която трябва да се възползваме. Трябва да обсъдим най-напред МФР, ясно да разпоредим каква ще бъде рамката, след което можем да разгледаме отделно бюджетите за 2016-2017 година, да видим дали трябва да се направят някакви корекции. Но ако няма преглед на МФР, положението само ще се влуши. Но тези преговори обаче може да се окажат прекалено важни за нас. Тоест ще имаме само една възможност да постигнем това, което искаме в парламент. И ако успеем да го постигнем от първия път, това ще бъде прекрасно. Но в противен случай може да се стигне до една МФР, която де практика да е по-лоша от всички наши очаквания. Напълно споделям казаното от госпожа Тома, господин Олбрихт и господин Фернандеш. трябва да постигнем някакъв а, компромис между политическите групи в парламента най-напред, ако искаме да постигнем някакъв добър компромис по цялото предложение. Започна процеса на официално преразглеждане на МФР, което значи, че комисията удължа своята част от ангажимента, излезе с това предложение. Но, както каза и господин Фернандеш, стигна се до преразглеждане не само защото Европейски парламент го иска, а защото Европейския съюз се нуждае от него. Комисията спаси своят ангажимент, но решението беше прието още през 2013 година. Тоест, приехме МФР за периода 2014-2020 година при условие, че ще има междинно преразглеждане. Така че това не е някакъв невероятен подвиг. Това просто отговаря на предварително заложените изисквания. Господин Обрехт е напълно прав. Функция 1, Б3, политиката за заближаване, външните работи, вътрешните работи. В всички тези области, според мен, не успяваме да спазим платите задължения трябва да защитаваме заложените цели за увеличаване на средствата в бюджета по всичките си функции. Добре е по програмата Косме, Разъм Плюс, Хоризонт 2020 година, инициативата за младежки заетост. По всички тези програми са предвидени увеличения на средствата, но в много случаи това са чисто косметични увеличения, защото като цяло не водят до увеличаване на МФР като цяло от тези увеличения увеличаване на средствата за програмите са компенсирани от съкръщения в други области и това е факт, който не бива да забравяме. Трябва също така да кажем своята позиция по отношение на гъвкавостта и инструментите за гъвкавост, особено по отношение на фонда за непредвидени обстоятелства. Не това, което искахме в преразглеждането. Не искаме да се преразглеждат само предвидените маржове за резерва за кризи. За сега се радвам, че той е включен. Нека да видим колко ефикасен ще бъде този инструмент. Предвеща се и един, още един милиард за инициативата за младежка заетост, което обаче не е голямо постижение. Всъщност това е отстъпване е, по една политика, която в момента е изключително важна осигуряване на широкогледков интернет и високоскоростен беше интернет за всички са силно, силно подценени колко могат, до каква могат да бъдат постигнати тези иначе достойни за похвала цели с предвидените за тях средства. Трябва също така да внимаваме какво се опитва да се вкарва през задната врата, като различните безвъзмезни средства, например. Трябва да обсъдим внимателно всеки елемент на предложената преразглеждане. И преди всичко трябва да се запитаме дали, дали предложението, което разглеждаме, ще ни помогне да се борим с безработицата, дали този бюджет ще ни позволи да насърчим економическия растеж. Ми се струва, че от отговорът, въз основа на това, с което разполагаме в момента като предложение, отговорът е не. Ще ни помогне ли това предложение да постигнем целите на политиката за сближаване и да смекчим разликите в заплащането в различни държави членки? Отговорът е не. Ще ни помогне ли да, се, да преодолеем кризата с мигрантите и по-лесно да управляваме миграционните потоци в Европа? Отговорът отново е не предложението, което разполагаме, ще подобри ли позициите на Европейския съюз на световната сцена, ще помогне ли за осигуряване на общата несигурност и ще помогне за обръчаване на проблемите на бежанците извън Европейския съюз? Отговорът отново е не. Така че нека да се върнем към позицията си от прията през месец юли. Нека да отстояваме тази позиция и да се борим за това, което е важно за нас. Благодаря ви, господин Колонелио. Благодаря, господин председателю. Благодаря от сърце за работата, свършена от нашите докладчици. Макар, че ние като екаре е, е, трябва да преразгледаме нещата по друг ъгъл, но ползвам случая да споделя за какво всъщност става дума на първо място въпросът е как ние на европейско ниво взаимодействаме трите институции, но също така и държавите членки. И е, аз никак не искам да правя разграничение между държави, нетни плаци, нетни бенефициенти, но не можем да забравим напълно напълно този момент. Затова малко се изненадвам, като се говори, е, сякаш имаме право да, да раздаваме пари и да искаме пари, но нека бъдем реалисти. Какво искат държавите членки, какво искат гражданите. Тази година бе година драматични изменения. През лятото настъпи Брексита е, и той изненада всички ни, включително и мен самия, макар аз не вярвах, че това ще стане факт. Второ, това предполага промяна в поведението на европейските институции. Гражданите не искат повече програми. Разбира се, безработицата и особено младежката и безработица трябва да бъде преборена. Трябва да има програми за младите. Спор няма. Но се питам дали това е по-добре да стане на европейско ниво или националните държави могат да се справят точно толкова, ако не и по-добре. Не можем тук Брюксел да казваме, че имаме един проблематика в целия Европейски съюз, която ще разрешим с единни разпоредби. Ако обаче говорим за различно решение, не виждам смисъла от централна разпоредба или централна уредба, която да налагаме на 28-те държави членки. Мнението на нашата политическа група е, че трябва да използваме преработката на годишната финансова рамка за постигане на по-малко бюрокрация. Да се ограничим в даването на пари до наистина сериозни важните неща. И тогава вече сериозно ще имаме повече пари. Ако убедим гражданите, че Европейския съюз прави това, което националната държава не може да стане, това ще ги убеди. Те, гражданите, очакват това от нас. Но ако направим един план и кажем, дайте още, трябват ни още пари, разпределя се по брутния вътрешен продукт, брой на населението и така нататък, нататък, това няма да ни помогне. Искаме преработка, но да не забравяме, че целите от преди 30-40 години може би не са актуални. Имаме други предизвикателства. Аз проявявам е, голямо разбиране към аграрния сектор. Да, няма глад в Европейския съюз, но имаме огромен проблем с миграцията. Да помислим дали да не насочим повече пари в тази посока. Благодаря. Председателят, благодаря госпожа Греслер. Е поставената тема от колегите Обрихт и Тома е много важна, защото повишаване на прозрачността е насъщно необходимо. Е, е многогодишен преглед и поглед е, към работата на отделните финансови инструменти, какво влиза, какво излиза, какво остава е много важно. Има пари, които, така да се каже, се залежават в бюджета. Това води до добри финансови резултати за, бан... за банките, но не винаги до добър резултат. Аз ще се опитам да внеса и свои предложения за изменения. Подхода на госпожа Тома е, да е, задържаме всички негативи в европейския бюджет, без да хвърляме поглед напред, да бъде поставен на критика е наистина важно. Европейския съюз няма правомощия в областта на младежката безработица. Така е. Колкото повече даваме пари, толкова по-пасивни ще бъдат държавите члени членки. Защо се товарим с задачи, за които няма правно основание, нямаме правомощие и се опитваме да правиме програми, за да кърпим дубките аз не мисля, че това е устойчиво решение. Не Европейския съюз виновен за безработицата. Националните правителства не провеждат реформи и ето резултата. И още нещо за многогодишната финансова рамка за МФР. Брексита. Знаем, че британците не са подали за молба, но въпросът е как ще подходим ние при напускането на държава членка към общото имущество, така да се каже, неговото разпределение. Какво правим при възникване на финансова празнина в резултат на напускане, макар и теоретично на държава членка. Нуждаем се нуждаем се от ясни решения, защото ние имаме определена сума в бюджета 8 милиарда и 700 милиона и с много сериозни е, задължения за плащания. Така че трябва много добре да си помислим как ще решим тези въпроси. Председателят е, без съмнение да не бива да забравяме Брексит, защото той ще се от отрази в многогодишната финансова рамка и всичко, което правим. Така че в резолюцията ние ще трябва да кажем е, какво ще правим в времевия хоризонт 18-19 година. Е, Жозе Мануел предстои да ни представи един документ и вече ще е на лице първата загуба от е, Брексита. Например, промяната, катастрофалната промяна в обменния курс. Госпожа Кардезавал, благодаря господин председателю. По принцип, много от нещата, които исках да кажа, вече се казаха по отношение на преразглеждането на многогодишната финансова рамка, за гъвкавостта, към която се стремим и така нататък. Това е в духа на желаното от парламента да използваме този инструмент. След това ограничение на а, общия обем за поети задължения и кредити и рез, кризисния резерв което, с което аз не съм много съгласна. Е, трябва да се търси решение на проблема, но може би е, проблем не бива да се решава, създавайки друг проблем. По въпроса за гъвкавостта обаче, мисля сме на верен път. Наистина се нуждаем от гъвкавост. Що се отнася до конкретните е, цифри и данни, не са удовлетворителни когато приемахме плана Юнкер, се наложи да приемем ограничения по хоризонт 2020. Някои неща са възстановени, но не е постигнато нивото от преди плана Юнкер. Така, имат по позиции, които трябва да бъдат суб, е, субсидирани, като програмата Космо, програмата Еразъм и така нататък. Както чухме от госпожа Гресле, като говорим за младежката безработица, това не е проблем създаден от Европейския съюз, но е проблем на Европейския съюз. Без оглед на това дали имаме правомощие или не, но разбира се, заетостта е от национално правомощие, но все пак е хубаво да а, направим нещо. Ние не сме виновни, че има по-богати и по-бедни страни, но ние се стремим към сближаване, към солидарност и това се отнася и за младежката безработица. Има държави, които са в по-лошо положение, но това е проблем на цялото общество, на целия Европейски съюз, не е национален проблем проблем. И трябва да направим нещо, за да помогнем на младеж, младежите. Комисията също има предложения. Като цяло насоката е вярна. Може би все пак трябва да се обърнем към съвета. В, в е, с времето винаги се оказваше, че парламента е прав. Винаги като сме казвали, това са приоритетите, имаме нужда от пари, няма достатъчно средства и така нататък, с времето тази наша позиция се оказваше вярна. Е, като говорим за 25 милиона, е, това е сума, която може да се е, обсъжда по един или друг начин, но си спомняте как протекоха дебатите и до какво се стигна в края на краищата. Да, не е достатъчно, не е достатъчно, не просто за да постигнем поставените цели, нито за постигане на желания бюджет за материални активи. Но все пак, нека припомним на съвета, че трябва да се вслуша в предложенията на парламента, защото времето потвърждава нашата правота, така че да отбележим напредък за следващите 4 години и да покажем на нашите съграждани, че се отнасяме сериозно към техните проблеми и за младежите, и за бежанците и така нататък. Имаме възможност да внесем подобрения, е, нещо, което не сторихме в началото на обсъждането. Господин Деландо. Благодаря, господин председател. И аз е, приветствам свършената от съдокладчиците работа, както и проекто резолюцията, която смятам, че е много своевременна и наистина има някой така някакъв напредък, повечето гъвкавост, екстернализацията на финансовите инструменти, както и разбира се, можем да, от, да, да отчетеме недостатъчно отиващи далеч предложения по едно а и едно б и да не говорим и за културата. Това е най-интегрираната европейска политика и тя иска много повече. Нека не забравяме, че Съединените щати подкрепят с два пъти повече средства своето земеделие, Китай три пъти. Така че Европейският съюз трябва да подкрепя своето земеделие, което страда от най-различни кри... кризи санитарни, метеорологически. И въпреки, че господин Колмел казва, че в крайна сметка в Европа глад нямам. И макар и да не съм съвсем убеден. Но в това си, знам, че има някои земеделци, които не успяват да се изхранат както трябва. Така че тук е, смятам, че става дума за една хуманитарна мисия и е, че Европейският съюз трябва да насочи своите средства и към този отрасъл. Госпожа Мелоди, благодаря. Да, верно, че Брексит е проблем. Е, факт е това, което се каза за обменния курс и това е първата цена, която моята страна вече плаща е, след резултатите от референдума. Вярно е много, което се е казано. Ние сме много далеч от края на последиците от референдума. Както знаете, член 50 не е стартиран още, така че не сме започнали преговорите за Брексита. Това, което ви моля, колеги, не заемете прибързана позиция по отношение на отражението на тези събития върху европейския бюджет и последствието от преговорите и формата на бъдещи отношения между Великобритания и Европейския съюз. Що се отнася до свършеното от докладчиците, по отношение преразглеждането на МФР, е, е, първия въпрос, който ме вълнува, въпрос за FC2, и отражението върху бюджета, защото така по-голяма част от бюджета се превръща в едно разширение към настореното до сега. Не е ясно все още какво ще бъде отражението на FC1 и на какви са принципа на промените на бюджета и до, какво каква степен ще се променят, промени сегашната му функция. Председателят благодаря господин Онка. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всичките колеги е, които говориха. Съгласен, съгласен съм с вас. Трябва да заложим приоритети. Растеж, заетост, конкурентоспособност. Това е основна задача по линия на проектите на Кохезионния фонд, Инвестиционния фонд и така нататък, което е чудесно. Миналата седмица имах вече възможност да кажа, че започвайки през 2014 година успяхме да създадем над 4 милиона работни места за млади хора и да подкрепим инициативи всичко това е, се води до резултат и съм изненадан, че комисията не поема ангажименти за 16 и 17 година. Това е основен приоритет, при това успешно провеждам. Ако представителите на държавите членки бъдат запитани, те ще ви кажат, че младите хора са получили подкрепа в продължение на 6 месеца и мнозина от тях остават на работа. За това трябва, смятам, че трябва да създадем финансови фондове е, за този бюджет. Важно е да подпомогнем заетостта на тези хора и на тези млади хора и този процес да бъде непрекъснат. И съм много разочарован е, проектът беше успешен. Успяхме да постигнем резултат е, през цялата 2016 година и сега в края на октомври отчитаме чудесен резултат, но загубихме две години време. Това не бива да се повтаря трябва да имаме разумно управление на средствата и програмите, за да постигнем резултати. Това са наши важни приоритети. Мерси. Благодаря. С това стигаме до края за проекта за резолюция, изготвен от нашите докладчици. Е, продължава тази много важна работа, започнала с определенето на годишната финансова рамка, е, която бе прията през есента на 2013 година. Е, тогава още не, никой не можеше да предвиди кризата в резултат на масовата иммиграция, в крайна сметка проистичаща от арабската пролет и никой не можеше да предвиди миграцията в резултат на економическото състояние на сахелските страни, както и отражението върху европейските държави. Така че вярно е, че е, имаше неща, които трябва да досмислим. И трябва да помислим, че но когато държавите изискват и искат от държавите членки, от Европейският съюз да действа вместо тях, то това е с цел економии на средства и Европейският съюз трябва да докаже, че единното начало е ефективно. Това, е, с, това може да бъде аргумент за убеждаване на съвета. И също така да настояваме, че това послание ще бъде е, чуто от е, евро, Европейската общност. Сега, съвета, разбира се, винаги казва, парламента харчи много. Нека не попадаме в техния капан. Нали, те, се, те дават пример с намаления, но от друга страна в един момент става ясно, че а, когато Европа а, поеме лидерството, нещата се извършват по-добре и по-ефикасно, отколкото когато всяка отделна държава членка действа самостоятелно. А, това е послание, което европейците ще разберат. Трябва да убедим съвета, че това ще бъде чуто от обществеността и по този начин да ги убедиме да се слушат в предложението на а, парламента. Господин Обрек, ще говоря моят роден език. Бих искал да ви благодаря за всичките предложения и бележки, като ви като ви припомня, че нашето предложение от юли е резултат от изследвания, анализи, дискусии. Но целта не е да се правят промени в името на промените. Не. След като анализирахме от подробно състоянието на нещата, установихме, че е абсолютно необходимо преразглеждане на МФР. А, още повече, че в следствие на Брексита системата просто ще засече в един момент. Тоест, това не е, е желание, намерение или настояване на парламента, за да докаже своето е, място сред институциите. А напротив, необходима е е прер... необходимо е преразглеждане. Не можем само да прехвърляме средства от едно перо в друго. Необходимо е необходимо упростяване, истинско упростяване и комисията предлага това да стане до юни 2017. До края на 2017 трябва да бъде започната работа по следващата МФР. Регламента също така предвижда също, също така преразглеждането на приоритетите. Ние трябва да а, докажеме, да покажеме, че приоритетите са се променили в сравнение с преди 3 години. Междувременно е, станахме свидетели на е, мигрантска криза, настъпи да Брексит. Така че има, е, изправени сме пред нови опции, нови избори. Так, и предложението предложенията на колегите от е, комисията подкрепя нашите предложения, дава плът на нашите предложения. Целта е да се подобри демократичното управление на бюджета. Това е един подход, но същевременно това би това би могло да а, забави нещата, да поискаме допълнителни средства след упростяването, а, може да ни доведе до закъснение. Така че нещата трябва да функционират едновременно. През юли, господин председател, а, предложихме излишъка да остане в бюджета. Знаем, че това е почти мисия невъзможна, но ние излезахме с това предложение. Но вече, вече сме свидетели за това, че 4 милиарда ще бъдат върнати на държавите членки. Ние не искаме повече средства, ние искаме просто излишъка да си остане в бюджета общественото мнение е, трябва да осъзнае, че ние не желаеме повече средства, а по-добро управление на средствата. И мисля, че а, е, така, действителността а, е, ни оправдава. Госпожа Тома, повечето изказващите се казаха, да, ние не, ние не искаме повече средства, но за какви средства, за какво средства? В крайна сметка 99% от средствата се връщат по някакъв начин в държавите членки, така че не това е проблема. И мисля, че господин Фернандес го каза сега. Някои имат по-европейска насоченост, други по-национална, но мисля, че ние доказваме тук с нашите предложения, че не парламента предлага на всяка среща на високо равнище нови инструменти. Обикновено съвета прави това. А ние просто установяваме, че има разминаване от една страна от политическите заявления и друга страна средствата, които са на разположение за постигане на тези цели. И това е проблема. Проблема за политиката, за Европа, за Европейския съюз, защото това води до загуба на доверие. Просто политики, които не могат да се осъществяват поради липса на средства. Това е, това е проблема. Аз не казвам, че е, че, че, че някой се съмнява в а, бъдещето и желанието си да организира и строи Европа. Въпреки това обаче нещата трябва да се извършват, да се вършат отговорно и ясно. И се чуда дали да не, не трябва малко да а, оздравим а, някакси позицията си, да я направим малко по-рязка, за, за, да, за да можем да откликнем на, как да го нареча, на, на, на цинизма, който проявява съвета на всяко поредно свое заседание. Тоест, ние трябва да конкретизираме ни политики, които не ние избираме, госпожо, госпожо Гресле. Ние в комисията по бюджет не преразглеждаме съдържанието на различните политики. Ние просто се съобразяваме с тяхното съществуване и търсиме средства, с които тази политика да бъде осъществена. Като разбира се всичко това в дух на, евро, е, на европейско развитие. Благодаря така мисля, че парче разбираме, че сме в края на един цикъл и че проблема е институционен, защото бюджета в крайна сметка е само един, едно отражение, един израз на политически решения а съвета се занимава или поне като голяма част от представителите в съвета мислят с оглед следващите избори. Т.е. има малко разминаване. И всъщност огромното, огромното разминаване е между поетите ангажименти и плащанията. И виждаме, че наистина има е една пропаста между тези е, две страни на бюджета. Така че аз мисля, че можем да направим едно проучване и да помолим депутатите да отидат да разговарят със своите избиратели и да кажат какво, ми, какво мислят примерно, как виждате участието си в обществените поръчки, как успяват да попълнат онези 50 страници документи. Аз неодавна се, срещ, не, се, се срещнах с представителите на научните е, среди, които казаха, че са се създали е, кабинети или офиси, които подготвят е, е документите и казват, ето ако вашият е, проект е прият от Европейската комисия, искаме еди какъв си процент от е, бюджета, който от средствата, които ще получите. Така че Европейският съюз трябва да се дебюрократизира и ще поискаме а, помощта на госпожа Гресли за това, защото много често дори и парламента усложнява нещата. Много по-малко контрол екс-анте и оцен, оценка на резултатите не от формална гледна точка. Сега не можем в крайна, в крайна сметка да отхвърлиме или да накажеме един проект, просто защото липсва а, биографията на някои от участниците. Трябва да видиме какви, какво е качеството на резултатите. Мадам Джорджиева е de Дали госпожа Георгиева се завърна? Да, господин председател. Тя се завърна 24 часа след решението в Съединените в ООН. Тя е в отлична форма. Днеска не можа да участва в вашите разисквания, но ще участва в следващите заседания и разисквания. Нека обаче да коментирам две или три неща, казани тук. Първо искам да благодаря на парламента за отлично свършената работа и се радвам, че този път оценявате работата на комисията, защото не е, не е обичайно това да получаваме а, комплименти. А, радваме се, че сме излезли с едно амбициозно, но същевременно разумно предложение и се, се радвам, че Европейският парламент приема нашите аргументи, нашите е, предложения. Разбирам, че искате да отидете и отвъд това. И второ, ще излеземе с коригиращ е, бюджет е, предложение за корекция за бюджет 2017 година ще разгледаме това предложение в следващите седмици. И трето, госпожа Тома каза, че комисията не е била много ясна от, от, относно начина по който ще функционират специалните инструменти, дали а, те ще могат а, да а, бъдат задействани над таваните. Така че според нашата междинна прогноза, на която почива предложението за преразглеждането, е на основата използване на тези специални инструменти над таваните. Така че под, е, по, по, по този начин законодателните предложения могат е, да бъдат е, внесени без да се извършват промени спрямо фиксираните до 2013 година тавани. Така че ще разгледаме всичко това и ще обсъдиме а, нещата по-нататък. Председателят. Дали в крайна сметка не трябва да, да се избере между предложенията на парламента и а, съвета. Тоест, а, от страна на, на съвета сме свидетели на лицемерие. Трябва да поискаме от съвета да признае, че ангажиментите са над таваните, що се отнася до специалните инструменти. Те трябва да го признаят. Защото а, е, общественото мнение не може да разбере, че от една страна поемаме ангажименти, които са над таваните, а когато се стигне до плащанията, трябва да се съобразяваме с таваните. А, така че очак, очакваме, очакваме текста на господин Олбрикт и госпожа Тома в най-скоро време. Сега минаваме към проект за коригираща бюджет 4 към общия бюджет за 2016 година и ако господин господин Фернандес е съгласен, нека разглеждаме и 4 и 5. Става дума за предложението за собствени ресурси, което получихме е петък, но трябва да изясним нещата свързани с собствените ресурси, защото миналата година, не преди две години, казва председателят, имаше промени свързани с Великобритания и собствените ресурси, така че ем, трябва ли да очакваме промени свързани с собствените ресурси на всеки две години? Нещата трябва да бъдат ясни по, та, по на тази тема. Господин Фернандеш, който е общият ни докладчик за 2016. Благодаря ви, господин председател. Проектът на коригиращ бюджет номер 4 значи, че няма нужда вече да се спазват платите задължения. Над 7 милиарда евро заделени за политиката за сближаване бяха обещани, бяха за плати ангажименти, които са получени от държавите членки. поетите ангажименти в областта на образованието, професионалното обучение, местните регионални власти, университетите, инвестициите, интелигентните инвестиции, не бяха спазени ангажиментите по всички тези области. тук говорим за 28-те държави членки и 260-те региона на държавите членки. И всичките средства политиката за сближаване се върнаха обратно в бюджетите на държавите членки, които по това страна твърдят, че са много разочаровани от случващото се. Но тези средства, пак казвам, бяха обещани, те бяха заделени и държавите членки сега ще се наложи да забавят е, или да отложат изплащането на тези бюджетни кредити. Но проблеми има и с бюрокрацията. Защо се стигна до е, това не освояване на 7 милиарда евро от, по политиката за сближаване? Защото има много административни разпоредби в държавите членки, които ненужно осложняват европейската законодателна рамка. И парламентът трябва да поеме своята отговорност, и комисията трябва да го направи, но основният отговорен за това положение е съвета, защото половината от управляващите органи в държавите членки все още не са били определени. А, говорим за средства, които са важни за инвестициите, социалното и териториално сближаване в Европейския съюз. Ето защо за да се запази авторитета на Европейския съюз и да се гарантира сериозното, сериозната ни работа и за да се удържим на направените обещания и платите задължения, трябва разглеждане на многодишна финансова рамка. Трябва да се намали политичните бреме и да се даде възможност за бърз отговор на нуждите на гражданите и за да можем да спазим платите обещания. Говори се за намаляване на плащанията с 7,2 милиарда евро. Но това значи още нещо различно. Значи, че отново ще имаме много сериозни проблеми с плащанията през едните няколко години. Защото говорим за средства, които са били заделени, за поети ангажименти, които се връщат към държавите членки, но бюджетните кредити все още са на лице. Така че трябва да съблюдаваме тези бюджети, тези бюджетни кредити за задължения да бъдат спазени и да бъдат последвани от плащания. Трябва също така Европейската комисия да предвиди средствата свързани с ЕФСИ. Има плати задължения в размер на 13 милиарда евро по фонда за стратегически инвестиции и все още няма решение за удължаване на срока на функциониране както на ЕФСИ, така и на плана на Юнкер. Отправна точка е, че договорената сума ще се окаже излишна защото не е сигурно дали през 2016 година ще бъде взето решение за удължаване на срока на ЕФСИ. Стига се до проблеми по функция трета, поради миграционната криза. Има 250 милиона бюджети бюджетни грешки за поети задължения и 10 милиона бюджетни кредити за плащания. Освен това, има няколко неясни елемента в този проект на хирургичен бюджет номер 4. Нееднократно сме обсъждали корекцията за Обединеното кралство за 2015 година. Но трябва да се вземат предвид и други аспекти, трябва да се вземат предвид и други компенсации, с които не винаги си даваме сметка. Знаете, че всъщност има корекция с четири държави членки, на които са и Австрия, Холандия и Германия и не винаги е много ясно как точно се изчисляват корекциите за тези държави членки. И в ПКБ 4 е пред, са предвидени около 1 милиард евро от глоби и за компенсиране на загубата от а, загубът, обясняването на британската лира. А, имаме няколко въпроса. В рамките на ПКБ 4 се говори за 100% освояване на средствата по фонда за обещата и миграцията. Въпросът е как ще се използват тези средства в контекста на плана за преместване на бежанците. А сега няколко думи за проекта на кологиращ бюджет номер 5 в отговор на въпроса на нашия председател. Ами, трябва да ви кажа, че ви трябва най-малко бакалавърска степен, за да разберете бюджета. И ПКБ номер 5, защото е, има пълно объркване по отношение на собствените ресурси, отбивки, отстъпките, корекциите, което за пореден път показва, че имаме нужда от опростяване на частта собствени ресурси на бюджета. Бюджета трябва да бъде разбираем и лесен за четене за всички граждани на Европейския съюз, независимо дали живеят в Обединеното кралство, в Швеция, в Дания, в Австрия и т.н. нататък. Относно собствените ресурси, Както знаете, те са обект на процес на ратификация от всички държави членки. В някои случаи това е, се извършва автоматично, някои държави членки автоматично получават сериозни суми, но други държави членки получават значително по-малко средства. Но нашата бюджетна позиция е неутрална а по въпроса за приноса, за вноските на държавите членки, трябва да вземем предвид как се освояват, как се разходват тези средства. Дали са предвидени вноските на държавите членки за финансовата 2017 година. Това е важно и за ПКБ номер 5 за 2016 година, за да знаят и държавите членки какво да очакват а, от бюджета за 2017 година в сравнение с този от 2016 година. Трябва да има по-голяма яснота в ПКБ 5. Някои значителни корекции наистина са нужни, но се питам дали Европейската комисия вече е готова с бюджетните прогнози за 2017 в сравнение с 2016 година. Очакваме сега да приключи процесът на ратифициране. Въпросът е дали защо могат да бъдат постигнати целите. И накрая очаква се от нас да одобрим проект на с бюджет номер 4 номер 5. Мисля, че ние сме склонни да го ставим, но според мен съвета вероятно няма да ги приеме толкова лесно. При след това разполагаме с всички необходими условия за извършване на преразглеждането на МФР и тези два проекти на коригиращи бюджети ясно показват, че този преглед, че това преразглеждане на МФР е неизбежно. И от съвета зависи дали ще приеме тези два проекта на георгиещи бюджет или не. От съвета зависим и за постигането на напредък в преговорите. Имаме нужда от ускорена процедура на работа с съвета и в рамките на тези преговори съвета трябва да покаже готовност и добронамереност в преговорите за постигане на бърз преглед на МФР. Благодаря ви. Благодаря, господин Фернандеш. Може ще сега да помолим госпожа Кальвиньо да отговори на въпросите, които постави нашият общ докладчик. Yes, uh, thank you very much indeed. Много ви благодаря. Няма да навлизам в, в всички подробности на ПКБ 4. Знаете, че има две части в този ПКБ. Първият е нормалният е, трансфер, който осъществяваме. Виждаме къде ще има не е, освоени е, бюджетни кредити или прехвърляме към друга част на бюджет, където има нужда от тях. И тук предвиждаме засилване на някои програми по функция 1А, функция 3 и т.н. нататък. Чрез такова прехвърляне на средства от секции на бюджета, където те не са нужни. Няма да влизам в подробности, че тази част от процедурата ви е ясна. Има и втора голяма част в ПКБ 4, който е свързан с намаляване на общият размер на бюджета, в частност поради закъсняването на прилагането на функция 1А без именно политиката на сближаване с фондове. Има общо намаляване около 1,3 милиарда евро въобщето като цяло поради функция 1Б. Има и е, по-малки съкръщения в е, други пера на бюджета. Споменахте като възможни причини за това прекалената бюрокрация. Аз бих искала да ви предоставя информацията, с която разполагаме за причините, обясняващи тези закъснения. Първо място не бива да се заплоща, запом... Промяната от N плюс 2 към N плюс 3 предвижда нова нов метод на работа просвояването на средствата от фондове изисква повече дисциплина и това е важен елемент, който със сигурност се отразява върху ритъмът на изпълнение и това ще остане с нас като тенденция до края на текущата МФР, сигурно и след това. На второ място, лъжната МФР предвижда и редица предварителни условия макро условността, която е много важна за Европейския парламент, има и други предварителни условия, чието цел е да гарантират, че държавите членки разполагат с, с, нужните административни системи и да отговарят на други законодателни изисквания, преди да може да бъдат разходвани средства. И това със сигурност допринася за закъснението. Последните сведения, с които разполагам, е, че до края на годината държавите членки ще отговорят на предварителните условия, но това е свързано с огромни усилия от страна на държавите членки и не бива да ги пренебрегваме. По този начин се прилага на практика основната идея на текущата МФР. На второ място имаше и закъснения с приемането на програмите и на законодателната рамка, както спомена и господин Фернандес. На четвърто място държавите членки се съсредоточават все още върху изпълнението на програмите за периода 2007-2013 година и а, ние искаме да ги улесним в това отношение, т.е. да използваме максимално средствата от, от, от програмите от предишният програмен период и не на последно място, действително има нужда от упростяване на правилата и в това отношение, както знаете, Европейската комисия излезе с амбициозно предложение, което обхваща 15 законодателни предложения и господин Арчуи спомена този пакет. Това е част от уравнението, но не искам прекалено да опростявам нещата и да твърди, че това е основната причина за неизпълнението на програмите, както е било предвидено. При всички положения обаче има значително намаляване на нужните е, бюджетни кредити за плащания поради закъснението на изпълнението на програмите от политиката за сближаване. И ние предлагаме да се възползваме тази възможност, е, за да е, засилим значително бюджетните кредити за поети задължения. Тук се прехвърлям върху частта поети задължения на БКБ 4. Така че предвиждаме увеличаване на бюджетните кредити за поети задължения, в частност по функция трета, в отговор на текущата криза с мигрантите и беженците. В частност предлагаме да има последен, два последни ранша от 15 милиона и 10 милиона за новият инструмент за спешна подкрепа в Европейския съюз. Господин Фернандеш постави когато въпрос дали 10 милиона са достатъчно според нас те са достатъчно, тъй като целта на това засилване е да се, подго... да се подготвят а, за зимата беженските лагери в Гърция и съгласно членето на колегите от Генерална дирекция ЕКО и ХОМ тези средства ще бъдат достатъчни, но разбира се сме готови да предоставим допълнителни средства от други източници, ако тези се окажат недостатъчни. Така това обаче обяснява как сме изчислили нужната средства. Предвидени са и при разглеждане на ЕФСИ и e, механизъм на свързване на Европа и, и увеличаване на бюджетните кредити за плати задължения. Ако искате повече подробности, колегата ще ги предостави. В частност, се опитваме да а, сме готови да отговорим на всички нужди, които скоро ще се появят. Има висящи искани от България, например. Има също така и потребности, свързани с а, системата за преместване на бежанците, тъй като бюджета за 2016 година вече напълно мобилизира инструментът за гъвкавост. Предлагаме да се използва напълно и общият марш за поети задължения, за да се отговори на нуждите а, по функция 5, без по този начин да а, оказвам отражение върху инструмента за гъвкавост за идните няколко години. По въпроса за EFSI, държа много ясно да заявя, че изместването в началото на периода на средствата по никакъв начин не влияе на зададените средства за ЕФСИ за втората половина от МФР. Сега виждаме възможност да да прехвърлим средствата от финансовият инструмент на механизъм за свързване на Европа към ЕФСИ още през 2016 година, като по този начин няма да натоварваме бюджетите за идните няколко години. Но пак казвам, това по никакъв начин не е обвързано с предложението, което изготвяме в момента с което излязохме, извинете, за FC2, което ще бъде обсъдено последните няколко седмици. Мисля, че това бяха основните елементи. Може би трябва да спомена само, че има и предложение за засилване на плана за създаване на европейска брегова и гранична охрана. Frontex се опитва да отговори на нуждите си за увеличаване на служителите, без обаче това да увеличава общият му бюджет. Мисля, че това са най-важните елементи по отношение на разходите. Имаше и няколко въпроса, свързани с корекциите на Приходите малко са проектите в ПКБ-4. ПКБ-5 основно се опитва да вземе предвид влизането сила на новото решение собствените ресурси. На първо място държа да отбележа, че процесът на ратифициране вече приключи. Последната държава, член, която ратифицира, беше Румъния, която ние осведоми за ратификацията през месец септември. Така че ратификацията приключи и новото решение собствените ресурси влезе в сила от 1 октомври че това вече е факт. Сега вече трябва да вземем предвид това решение и да го отразим по отношение на корекциите на приходната част в всичките държави членки. Както знаете, новото решение с отворените ресурси взема предвид и новата а, система за счетоводство. Има също така намаляване от 25 на 20% в традиционните средства, свързани с митата. И също така влизат в сила редица отстъпки или корекции за отделни държави членки, което допълнително осложнява предложението и с мен са експерти, които отговарят за отстъпките и могат ваше разположение да отговорят на всякакви допълнителни въпроси. Дали държавите членки са били осведомени? Да, те получиха първоначалната информация през юли 2016 година. Сега ще получат допълнителни, по-подробни сведения. Дали си ги взели предвид бюджета за 2016 година? Отговорът не е вероятно да. Това е показано от бюджетите, които сме получили до момента. Може би не са взели предвид намалените нужди от кредити за плащания които са отразени в ПКБ 4, но по отношение на корекциите, свързани с приходите, те бяха много добре наясно, че ще, ще бъдат заедно предвид в националните бюджети за тази година. Но по отношение на плащанията, най-вероятно ще се усетят въздействието през януари, ако ПКБ 4 бъде прията на пленарното задание през ноември. Тоест целта ни е ПКБ 4 и 5 да бъдат прияти през ноември. Както знаете, от това няма да се увеличи общият размер на бюджет на Европейския съюз. Променя се разпределението на бюджет на държавите членки и това ще бъде включено през януари. И, но от счетоводна гледна точка тези корекции ще бъдат отразени и в националните бюджети на държавите членки за 2016 година. Надявам се да съм отговорила на зададените ми въпроси. Приветствам готовността на парламент да излезе с решение по тези два проекта на коригиращи бюджети възможно най-бързо. Благодаря ви. Merci, Благодаря, госпожо Ковиньо. Е, е, е, разбирам, че има допълнения от страна на господина. Благодаря, господин председателю. Аз искам да обясня как стоят нещата за фонда за обежище, миграция и интеграция, а МИФ както го наричаме на английски. И ще продължа на английски. Първо, позволете да припомня, че АМИФ включва три елемента. Първо, национални програми на държавите членки, спешна помощ и действия на Съюза. Спешната помощ се използва в отговор на конкретни нужди и през 2016 година включваше 326 милиона евро напълно използвани. Също е 43 милиона за общностни действия. Също изцяло освоени. Това, което остава е програмата за АМИФ, за многогодишната финансова рамка на това правно основание. И използване сума от 1 милиард и 400 милиона евро за 2016 година е, специално за разпределение на сумите и за през 160 хиляди души са били презаселени, релокирани от Гърция в Италия. 640 милиона са определени и бяха предоставени на държавите членки за тази релокация, това презаселване. В хода на годината около 200 милиона остават като поети задължения и те са прехвърлени към новите инструменти за вътрешна хуманитарна помощ в рамките на новите инструменти в държавите членки, за да се овладее положението с притока на бежанци. На 29 септември тази година съветът прие решение да разреши на държавите членки да използват част от средствата, предвидени за релокация, за финансиране на програма съгласувана с Турция в рамките на споразумението за презаселване на е, едно лице завърнато в, е, върнало се в Турция, което да бъде е, настанено в държавите членки. Тук става дума за 54 000 души, които могат да бъдат заселени от Турция в държавите членка. Първоначалната сума, предвидена за релокация, може да бъде използван за това заселване едно към едно в държавите членки. Това, което остава, е като припомняне за първоначално предвидените суми по АМИФ, са около 200 милиона евро те ще бъдат напълно освоени до края на годината и могат да бъдат използвани за спешна помощ. В момента се работи по въпроса по заявки от държавите членки. И тук комисията поиска в четвъртия изменен бюджет за АМИФ 130 е милиона увеличение за поети ангажименти. тези пари ще бъдат използвани за удовлетворяване на евентуално допълнителни заявки в края на годината, защото нещата остават много динамични и по-специално за хора, които се намират по южната граница на Съюза и се опитват да влязат в него. И така, четвъртия коригиращ бюджет, комисията смята, че ще успее да се справи с съществуващите и очаквани ситуации до края на годината. Благодаря. Благодаря, господин. Да, вие имате отговор, може би, на господин Фернандеш, господин Депре. Благодаря, господин председател. Бих искал първо да кажа, че споделям като цяло а, съмненията на Хозе Фер... Жозе Фернандеш. Сега, Една, една година искаме допълнителни средства, тази година трябва да върнем 7 милиарда. Независимо от за какво става дума, закъснение в държавата, членка, административни проблеми, при всички случаи това мисля, че е много пагубно за а, економическия растеж. Така че сме прави и трябва да направим едно заседание относно ефективността на този инструмент. Този ефект нагоре, на, на, на, на, надолу, което споменахме, ще се засили до края на мандата, особено след като престанеме да изчисляваме N3, колкото до миграционната криза. Виждам, че се и отчитам с задоволство, че се предвиждат допълнителни средства, но всъщност ако не са необходими повече средства, това е защото има някои поли, политики, които не се изпълняват, като например е, става дума за е, средствата за преместване и разселване. Тоест, провала на някои от политиките всъщност дава марш за създава един марш и ста дава възможност за преразпределение на средствата към други политики, но трябва да си помислиме по това и да извадим необходимите заключения. Колкото до... Тук се спомена Великобритания. Ако правилно разбираме, в момента в който Обединеното кралство реши да напусне Европейския съюз, има държави членки, които ще трябва да доплащат предвид рабата, който се връща на Великобритания и не знам дали правилно съм разбрал, може би не съм разбрал както трябва. И размера на глобите. Не знам дали добре съм разбрал също. Значи, след Брексита, паунда се обменяше за по-ниска стойност. Англи, англи, англичаните изпоискаха Брексит. И какво ще, ще използваме излишъка, за да компенсираме тази разлика във валутния курс. Значи другите трябва да плащат за това, че британците ни напускат. Британците напускат напускат, паунда спада с 30%, с, тол- с толкова спада и английската вноска и какво значи това не е английски проблем, не са те виновни. Така че има, има нещо правилно относно цялата система, свързана с глобите, т.е. сумата да остане в бюджета, а не да се е, преразпределя към държавите членки. Но тук нещо не разбирам, а може би греша. Така че. А, може би греша, но господин председател бих искал този проблем да бъде обсъден и то подробно. Може ли комисията да ни обясни как седат нещата с Обединеното кралство, защото си спомням, че през февруари господин Камерън казваше, че Европа не трябва да има единна валута. Непременно настояваме да има няколко валути в Европа. И когато се определя а, вноската на Обединеното кралство, се определя в паундове. Но това означава, че трябва да има паритет между еврото и паунда, английската лира. Е, в кой, в кой момент се определя това съотношение и как става така, че в, в един момент а, е, Европейският е, съюз се оказва с милиарди 800 милиона по-малко. ето, ние сме 2016 година преди Брексита на практика, а Европейският съюз вече губи милиарди 800 хиляди евро. Е, доколкото разбирам, има фиксиран паритет между валутите. В кой момент, как можете ли да ми го обясните? Или, може би, господин Делана. Да, да, наистина, това е много важен въпрос. Тук става дума за проблем по същество. Но аз исках също така да а, подкрепя господин Фернандеш. Да, е, европейските граждани трябва да имат много по-ясен прочит на европейския бюджет. Нетърпимо е да е толкова сложно и непрозрачно всичко. И също така разминаването между поетите ангажименти и плащанията. Всека година е едно и също аз е, а, като работил по структурните фондове, знам, че са необходими две години между искането за плащане и самото плащане. Но самата си, система е прекалено сложна, има а, закъснение и това води до оттегляне на проекти или неподаване на проекти. И още нещо. Председателят на Комисията е изпратил писмо до председателя на парламента, предвид това, че Испания и Португалия не а, се съобразяват с макроекономическите условия и че структурните средства ще бъдат няма да бъдат изплащани на тези две страни, но това има и бюджетни последици, а проблема не е обсъждан тук. И защо бюджетната комисия не участва в разработването на писмото до комисията? Това, което аз написах до председателя, беше следното. Бях писах, че бяхме много а, така а, а, отстъпчиви към Гърция, защо има разлика в отношението ни към Португалия и Испания. И господин Депре, що се отнася до средствата, които ще трябва да бъдат изплатени поради разликата във валутния курс трябва да се извадат 9 милиона, тъй като а, лекарствената агенция, която е в Лондон, а, а, ще трябва да получи 9 милиона по-малко. сега, предвид а, промяната във валутния курс, мисля, че всички агенции, които са в Обединеното кралство, трябва да си останат там, защото ще струват много по-ефтино на европейския бюджет. Alors, est-ce que, est-ce Комисията може ли да ни обясни кога е бил фиксиран валутния курс и паритета между английската лира и евро. То и примерно ако а, английската лира беше а, ревалоризирана, щяхме да плащаме по-малко. Господин Фернандеш, а, значи, ако има девалвация на, лив, на лирата, другите трябва да плащат повече. А ако лирата, стойността на лирата се увеличи, тогава откъде къде ще отидат средствата в бюджета? Става дума за приходи. И а, ние гледаме нещата едностранчиво. Само разходи, но не и приходи. Благодаря, господин председател. Всъщност това е характеристика на приходната част на европейския бюджет. Вноските на държавите членки са фиксирани в края на календарната година, когато е, бюджетните е, компетентните органи окончателно гласуват бюджета. Обикновено това е 31 декември в предходната година преди започването на бюджет. Така че обменните курсове, които се използват за изчисляване на вноските на държавите членки извън еврозоната се определят на 31 декември. Така че за тази година те са фиксирани на 31 декември миналата 15 година. И все пак ефективните вноски на държавите членки не се осъществяват наведнъж в началото на годината, но е, те се разделят на 12-месечни вноски, но така или иначе е, може разпределението да е друго, но те са разпределени в рамките на цялата година. Така че може да възникне разминаване между обменния курс е, в началото на годината за изчисляване на вноските и действителната стойност на вноските към момента на осъществяването им. Е, това разминаване може да е и нагоре и надолу. И всъщност през 2016 и 15, 2015 година е, лирата стерлинга, паундът е, се повиши и в края на годината, сега не мога да ви кажа сумата, но ставаше да остава дума за няколко 7, е, за няколко стотин милиона евро, които трябваха, трябваше да бъдат коригирани в евро. Тази година, 2016 година, тенденцията е обратна паундът от поевтиня в началото на годината, но този процес се засили. И затова ние очакваме, че в края на 2016 година ще има загуба за вноската в Европейския съюз в евро. Механизмът е следният. Всякакви печалби или загуби се поемат от държавите членки, т.е. и плюсовете и минусите когато имаме загуби, съществува рискът в края на годината при приключване да се стигне до дефицит. Е, което искаме да избегнем. Затова ние поддържаме определена сума с цел компенсиране за тези очаквани загуби от е, валутните курсове. Надявам се, че обяснението, което дадох, е достатъчно ясно. Je, une précision. Искам да ми обясните нещо. Защо в документите не фигурират глобите и включително и разликата от промяната във валутния курс. В край. В край. В крайна сметка вноските в бюджета съответстват на разходите. Ние покриваме всички разходи. Но ако има загуба от валутен курс, от валутни курсове, което би означавало, че не могат, приходите не могат да покрият всички разходи, ще бъде на лице дефицит в края на, при приключване на годишния бюджет. И разбира се, до сега е, винаги бюджета на Европейския съюз е приключвал с излишък. Но ако възникне такава крайна ситуация, може да има дефицит. И този дефицит ще трябва да бъде покрит от новите вноски от следващата бюджетна година, което ще е неприятна ситуация, защото ще намали е, ангажиментите, кредитите за плащане за 2017 година. Зато това ние се опитваме да постигнем баланс от, в приход, от страна на приходите за 2016 година и е, това, за което говорим, всъщност са част от тези средства. Ако позволите да добавя е, това, което искаме да избегнем, да не се стигне е, до е, G1, е, е, е, е, и там запълним празнотите, няма, няма да има нужда от допълнителни вноски. За това ние държим тази сума е, и глобите, така че да компенсираме и да не се налага промени в вноските на други, да налагат промени в вноските на други държави членки. Разбирате, че това, което ни тревожи е прозрачността. Като говорим за приходите, то, това е да, така една турба без дъно. Без дъно. Ние, държавите членки внасят пари, след това съветът по една сложна процедура е, ги разпределя. Ако беше е, публична подобна процедура, Просто въпросът е това. Европа се нуждае от демокрация. Не ни, имаме дефицит на демокрация. Не може да ни се казва, това не е ваша работа, това е работа на държавите членки. Под... Можете ли да потвърдите, не зная аз самия отговор, трябва да се гледам внимателно, но в съответните корекции четвърти вие ще внесете а, конкретната сума и тези 1, милиард и 800 милиона ще бъдат включени, за да се компенсира загубата от стегната. Отговор на комисията. Нещата бяха много прозрачни. Ние нищо не предлагаме. Ние просто обясняваме как ще бъдат разпределени сумите при необходимост. Тоест измененията не влизат в коригирането Добре, не, не е нормално. Отговор на комисията. Дава се допълнителни суми. Имаме CPI 6 за, за покриване на разходите. Exactly, exactly. So, no, a... Не, няма да има нов коригираш коригиращ бюджет. Това е за което говореше господин Ленар. Дефицит или излишък. Всяка година ние през април горе-долу сме наясно дали бюджета за годината отива към плюс или минус. Ние не искаме дефицит в европейския бюджет. И ние се опитахме да бъдем свързани свръхпрозрачни. Ние казваме, да, има глоби, които могат да, да бъдат окончателни, но да не ги включваме в бюджета, защото не искаме да поемаме риска за дефицит, което в никакъв случай не искам да допълним. Така че става дума за информиране, а не за определен на бюджета. Господин Депре. Благодаря, господин председател. Сега, в в момента, в който някой напуска клуба, а, значи просто спадат акциите и другите трябва да плащат, така ли? Но аз намирам, че това не е логично. Но сега говорим за друго. Борихме се, за да, мог, за да могат глобите да бъдат включени в бюджета. А, така че, доколкото разбирам, комисията ще е, направи предложението те да останат бюджета като компенсация за глупостта, която извършиха англичаните. Ако глобите влезат като приходи, държавите ще искат е, и ще получат тези суми. И в края на годината ще има дефицит, т.е. държавите членки ще трябва да плащат втори път за да компенсират. Така че, мисля, че просто трябва ясно да се изчисли цената на Брексита Значи, предполагам, че сте го пратили вече по Твитър, че Брексита в момента ни струва до тук 1 милиард и 800 милиона. Струва 1 милиард и 800 милиона на държавите членки. Спомняте си, че през февруари председателя на съвета призна и каза, че трябва да има няколко валути в Европейския съюз. Господин Гайер. Е, един малко несериозен коментар от моя страна. Миналата седмица четох в Financial Times. Вчера е, ме интервюираха по въпроса от германската телевизия, че Великобритания е имала сериозни намерения тези 42 хиляди бутилки, които вино, които били е, собственост на комисията, е, опитвала се да си отегли британския, британския дял от това. Ясно е, че Брексит ще ни създаде големи затруднения и аз бих отишъл в постоянното представителство на Великобритания и да поискам там някои от ценните вещите да покрият поне отчасти дълга на британското правителство и да, да сложим там европейското флагче и да кажем това трябва трябва да остане, защото не можем по този начин да компенсираме огромните загуби, които това причинява. Euh, Наистина има музей, който се предлага от кралство Белгия, който ще остане като наследство за и спомен. Така, и може би Великобритания да се включи в ремонта и обновлението на музея. И въобще да допринесе за неговата работа, за неговото действие. Господин Фернандес, Фернандеш, за заключителна е, е до, дума. Е, можем ли съответно да приемем четвъртия изменящ бюджет и да отчетам измененията в многодишната финансова рамка и съответно това да се включи в преговорите по бюджета за 2017 година, защото че финансиращия, коригиращия бюджет ще бъде финанси, трябва да бъде а, прият през, на втората ни сесия в октомври в Страсбург, така че всичко това трябва да се вземе, е, да се отглежда заедно. Е, четвърто ти, ако коригираш бюджет, петия коригираш бюджет, евентуално преразглеждането на бюджета и така нататък. Отговор в момента, нека изчакаме да чуем мнението на съвета. Ние сме добронамерени, имаме добра воля, но топката е в полето на съвета. Ако съвета иска преговори, не среща сме. Ако съветът не може да преговаря, няма да преговаряме, но те трябва да кажат. Ние сме готови за преговори. Разбира се, всички теми са ясно посочени и ние ние заявихме позицията си. А що се отнася до вие като, като португалец, да, ще кажете за Европа и за баланса. Добре, разбрахме се. Така, значи готови сме. И така можем с това да приключим тази и да преминем към следващата точка от дневния ред по която госпожа Патриция Шулин ще ни говори за мобилизиране на Фонда Солидарност на Европейския съюз. Патриция, имате думата. Благодаря, господин председателю в Европейския фонд Солидарност бе създаден да, за покриване на нужди в случай на национални бедствия през 2014 година. Благодарение на парламента регламента бе променен и дава възможност до 50 милиона да бъдат включени като кредити за, за заплащания с цел цяла фонда да може да се използва за покриване на нуждите при бедствия. Това не е просто финансов инструмент, това е политически политическо послание за солидарност за страдащите граждани. И начин те бързо да получат помощ. Възможността за своевременен отговор ще позволи на Съюза в бъдеще да изпълнява тези свои задачи. Затова аз предлагам сумата да влезе, тази сума да влезе в бюджета за 2017 година и ви приканвам да подкрепите това предложение. Председателят, благодаря за представянето и препоръката, които поставихте на нашето внимание. Има ли желаящи да вземат думата? Не виждам. Така че измененията по доклада на госпожа Шулин моля да бъдат внесени до 14 октомври, 10 часа. И ние ще трябва да се произнесем на 9 или 10 ноември по доклада и измененията. Не знаем кога ще влезе в пленарна зала, но несъмнение това ще е до края на годината. Така че това е по доклада. Сега Давам думата на нашия колега Виктор Негреско. Той ще говори за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка с едно заявление от Естония. ще продължа на английски на 11 май е подадено въпросното заявление от Естония за, за над 1 милион евро за 1550 работници, които могат да бъдат освободени, от които 800 да получат средства. Естония работи много в тази област, повече отколкото в Европейския съюз, особено в северо-источна Естония целият район е пострадал много в резултат от срива на цените на петрол. Петрола и е поради удалеченото положение на тази част на страната, така че този доклад ЕГФ говори също за намалението производство на химикали в Европа, което в сравнение с конкуренцията и това засяга сериозно страната. Всичко това е съобразено, заявлението е съобразено с изискванията на фонда за глобализация и отговаря на изискванията за ефективна и устойчива економика. Аз подкрепям този доклад и приканвам колегите да се въздържат от политически позиции в доклада. Това не се отнася за въпросния, въпросното досие по фонда. Благодаря, господин господин докладчик. Е, откривам дебата. Кой би желал да направи изказване? Заповядвайте. Благодаря, господин председателю. Напълно съм удовлетворен, че разглеждаме този доклад и благодаря на неговия автор за приканата да не включваме политически аспекти в доклада. Моля колегите и моля секретарията, когато се публикува този доклад, изрично да подчертаем, че става дума за средства за пазара на труда, категорично, а не да се субсидира добива на петрол в Естония, защото има определени кръгове от населението и някои медии, които не разбират същността на фонда за приспособяване към глобализацията и се отнасят не много дружелюбно към него. Това е първото. Второ, искам да обърна внимание че колегите от Комисията по бюджета могат да бъдат много влиятелни. Преди години се обърнахме към правителството с молба да се, да се използват тези средства и отговора беше, не, не, ние си имаме пари. Ето, две години по-късно искаме пари от бюджета. Така че е от а, фонда. Така че е важно това да се каже. Председателят, благодаря. Приветствам усилията положени в тази посока. Господин Тейт. Thank you very much. Благодаря. Аз Благодаря. Също искам тук да добавя, че за първи път Естония иска нещо от този фонд и според мен това е наистина важен въпрос, защото за жалост всичко, което се случва с Химическата промишленост в източната част на Естония е тъжен пример за това как срива на цените на петрола, подрива новите възможности, технологии, способено в химическата промишленост, защото това е пряка последица от е, срива в цените на петрола. Все пак е важно да подчертаем, че тази част на Естония е много, много деликатно уязвимо положение в социален аспект. Затова практическата помощ от Фонда и Европейския съюз има както чисто практически, така и морални, морално значение, проявявайки европейска солидарност. За това държа да подчертая, че е, ако се вземе това решение, сумите ще бъдат предназначени единствено за решаване проблеми на пазара на заетостта. Благодаря, председателят. Благодаря. Не виждам други желаящи да вземат думата. Така че би било добре да позволим е, използване и приспособяване към глобализацията преди това да се наложи. А сега позволете да кажа че и аз като господин Негреско каза, че комисията по заедостта ще разгледа въпроса утре 12 октомври, а срок за изменение е 13 октомври. Ние ще се произнесем на 24 октомври и на 26 октомври доклада ще влезе за гласуване в пленарна зала. Сега предстои разглеждане на становище от колегата Виоти относно възможността за справяне с движението на беженците и мигрантите и ролята на Европейския съюз в тази сфера. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Както казахте, господин председател, става дума за едно проекто становище, което в момента се изготвя. и което е насочено към вниманието на Комисията по развитие. Кризата с мигрантите и бежанците, която започна през 2013 година, продължава да оказва влияние върху различни от области и се оказва, че има, ние следваме от недостиг на средства за справяне с тази криза. Продължението на Европейската комисия в това отношение е в правилната посока и предоставяне на бюджет на Европейския съюз на необходимата гъвкаво, за да се справи с, с тази изключително тежка ситуация, с която се спускаме в момента и с която ще се спускаме и за в бъдеще. Целта е да се намерят решения в рамките на бюджет на Европейския съюз и тук, например, мисля за Доверителния фонд за Африка и фонда за сирийските беженци в Турция. Според мен обаче е недопустим фактът, че всички тези доверителни фондове и спътникови финансови инструменти излизат извън процедурата на бюджетен контрол. Ако искаме да постигнем целите, свързани с финансовите инструменти, не можем да приемем финансови инструменти които са част от политиката за развитие, да се използват за осигуряване и обезпечаване на охраната на границите, например. Знаете, че редица държави в Африка страдат от крайна бедност и в това отношение доверителният фонд за Африка е важна стъпка напред, която ще улесни развитието на тези държави. Благодаря ви, господин Вилти как да се справим с правопричините за миграцията, как да сложим край на конфликтите в Близкия изток и да подобрим положението в Африка. Kiitoksia. Puheenjohtaja esitti niin vaikean kysymyksen. Благодаря ви, господин председател. Зададохте ми един много труден въпрос. Трудно е за нашата Комис... Нашата бюджетна комисия да отговори на този въпрос. Финансирането на външната политика на Европейския съюз е важен въпрос и съм съгласен с притесненията изразени от нашият докладчик, а именно използването на тези средства напълно излиза от извън рамките на парламентарния контрол. Когато се използват средства на данакоплаците, те никога не бива да излизат от парламентарният контрол. Това никога не бива да се допуска. Така че ако се създава някакъв нов фонд, трябва да се определят и методите за управление и контрол на този фонд. И смятам, че нашата комисия трябва да разгледа именно този въпрос. Какъв ще бъде най-добрият начин за контрол на тези фондове? Аз лично имам много силни резерви спрямо създаването на подобни фондове. Бих предпочела те да се създават в рамките на бюджета на ПАО. Възможно е също така да се предостави по-добра обосновка на създаването на този добрителен фонд за Африка. Не е ясно кой точно ще гори средствата. Ако се очаква тези средства, идващи от трети страни, да дойдат, просто защото се надяваме да дойдат в такъв случай, а, няма никаква причина за даване на подобен доверителен фонд. Може направо да използваме средства директно взети от бюджета на Европейския съюз. Така че няма никакъв проблем за самата идея за създаване на фонда или за справяне на проблемите, свързани с миграцията и бежанците. Но смятам, че методът, избран за създаването и управлението на тези фондове, може сериозно да бъде поставен под въпроса. Освен това, при изготвянето на доклада тук в, в нашия парламент трябва да съблюдаваме за спазването на критериите за устойчиво развитие. Трябва да се гарантира прозрачност, трябва да има ясна отчетност и, те, и тези аспекти трябва да бъдат много добре разпоредени преди създаването на подобен фонд. Благодаря ви. Мерси. Благодаря ви, госпожо Ятемаки. Vrai Вярно е, че това увеличаване на спътниковите инструменти е проблем за бюджета. Като този докладчик ни по бюджета бюджетът трябва да бъде лесно разбираем за гражданите. Ако непрестанно се увеличават спътниковите а, механизми, това показва, че имаме проблеми с управлението на самият бюджет, а голяма част от тези фондове, освен това, както казахме, не се подлагат на бюджетен контрол, който е много сериозен проблем. Някой друг иска ли думата? Не, господин Виот, имате ли някакви допълнителни коментари? Няма такива. В такъв случай мога само да ви осведомя, че крайният срок за внасяне на изменения е 19 октомври 10 часа сутринта. Ще гласуваме проекто доклада на 9 или 10 ноември в Комисията по бюджети и ще предоставим този толкова полезен и решителен доклад на комисиите АФЕТ и е, развитие, които заедно изготвят е, доклада по член на е, 55 от правилникът за дейността и се надяваме нашето мнение да бъде прието от тези две парламентарни комисии. Докладът на госпожа е свързан с дейността на ЕИБ, предвид а, натоварения си госпожа Гарадия Сабал реши, че може би няма да е зле да се отложи представането на нейният доклад което значи, че всъщност тъй като освен това ние сме на комисия заедно с ЕКОН, какъвто не беше случая към момента. В такъв случай ви предлагам да закрием съдението за сега. Подновяваме го утре, извинете, след обед в 15 часа. Гласуването е предвидено за 16 часа. Въпроси? Не. Прекратявам заседанието.